Обявявам сесията на Европейския парламент, прекъсната на 12 декември, за възобновена. Протоколите и приетите текстове на заседанията от 12 декември са на ваше разположение. Има ли възражения или предложения по тях?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 Много колеги ме помолиха да взема отношение по природните бедствия, които през изминалите дни и седмици засегнаха части на Европа и създадоха много тревога и затруднения на гражданите. Имаше наводнения в речните басейни и е, регионите около тях. Големи части от крайбрежието бяха заляти с вода. На много места е, времето е, и природните бедствия причиниха големи щети. От името на всички членове на Европейския парламент аз изразявам подкрепа е, и съчувствие към всички засегнати и смятам, че органите на е, Европейския съюз ще вземат е, адекватни решения, за да подпомогнат пострадалите региони. На 22 януари 2014 година под егидата на ООН ще се състои втората конференция относно бъдещето на Сирия. Тя ще се проведе в Женева. Срещата се очаква дълго време. Ще се съберат представители на е, сирийския режим, опозицията, международни партньори и те ще потърсят заедно е, изхода от гражданската война, както и е, начините за пътищата за създаване на временно правителство. Много сериозно е положението там, на място в страната, което би могло да затрудни свикването и провеждането на конференцията. Европейския съюз се призова всички участници в тази конференция да не отлагат е, нейното свикване. Парламентарните групи на Европейския парламент е, се присъединиха към този призив. Нашият парламент е, ще продължи да следи много внимателно случващото се в Сирия и по отношение на Сирия. Нашият колега Елмер Брак бе нападнат в едно изказване на министър-председателя на Румъния във връзка с негово изказване относно миграционните потоки. Той е обвинен в изказването на румънския министър-председател в нацистски настроения и тенденции аз смятам, че в никакъв случай не могат да се правят подобни сравнения с нацистския режим, когато става дума за личността на колегата Елмар Брък и в никакъв случай ние няма да допуснем посегателства на неговата личност. Продължавам с съобщенията. Проектът на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 ще замести колегата Йоргенсен, който е междувременно вече министр на Дания с действие от 13 декември. Компетентните органи на Польша ме информираха, че с действие от 17 декември 2013 година Збигнев Залески и Тадеуш Едвард Рос ще заместят госпожа Лена Коварска бобинска и господин Рафал Трашковски съгласно член 7, е, алинея 1 от е, правилника за дейността на Европейския парламент е, е извършена проверка, така че ние приветстваме колегите и те в резултат на предложението на компетентните полски органи вече могат да участват в е, е, заседанията на Европейския парламент. В момента, в който приключи проверката по мандата им, те ще имат вече и пълноправни права. Ще имат права на пълноправни членове. Е, господин Лодвих Лун ще напусне политическата група на Европа за свобода и демокрация, е, считано от 9 януари 2014 година и ще бъде е, независим, необвързан депутат. Има редица назначения е, за промени в състава на делегациите и на комисиите на Европейския парламент е, от страна на е, политическите групи на е НП, на социалисти и демократи, на зелените, на АЛДЕ,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 е, публикуван на страниците на парламента и ще бъде включен в е, протокола за днешното заседание. По отношение на раздадения ви дневен ред е, не са поступили никакви искания за промяна на реда на работата. тъй като в момента правите съобщение, бих искал да съобща следното по време на. Не, извинете, в